споменатия въпрос, като това ще бъде приложено към настоящия протокол. А сега плана ни за работа. Съгласно 149 член е прият през юли план за работа и с настоящото е публикуван имаме е, информация за разрушаване на въпроса за химически оръжия в Средиземноморието. Отдавам думата на господин Мариас. Господин Майерс, можете да направите изказване по въпроса. Микрофон за оратора, моля, не чуваме оратора. Господин председател, от името на е, нашата е, политическа група изискваме във вторник госпожа ще да се предвиди декларация по този въпрос. Става дума за разрушаване на, поли... на е, оръжия от е, въоръжения арсенал на Сирия, което да стане в Средиземноморието. Това е изключително опасно. А, става дума за химически оръжия, които се разрушават от американски кораби. Това е наистина много опасно за околната среда, а това ще продължи около 60 дни. Искаме конкретна информация какво смята да направят съветът и Европейската комисия за по този въпрос как ще бъдат информирани съответните региони, какво ще се направи по този въпрос. Ние смятаме, че това не бива да става в Средиземноморието, в ненаселени отдалечени райони. Това разрушаване на химически оръжия в Средиземноморието е много опасно за редица европейски граждани, особено в гражданите на остров Крит. Искаме дебат по този въпрос утре, за да а, се вземе решение. Сега изказване за или против. Кой подкрепя предложението? Госпожа Ханс? Това е много важна тема. Съгласни сме, че тези химически оръжия трябва да бъдат унищожени, но въпросът е как да стане това. Това е свързано с екологични последици. Трябва да обсъдим въпроса, от нашата политическа група го подкрепя. Госпожа фон Шторх ще се изкаже срещу това предложение и разбирам, че няма да вземе думата, желая ли друг. Добре, тогава нека да гласуваме. Кой е съгласен с внасенето на това предложение? Против? Против? Въздържали се? Нека да проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Ich habe gar keine Abstimmung. Habe ich hier nur eine Ja? Haben alle ihre Karten Гласуваха ли всички? Е, картите в е, устройствата ли са? Моля, сега гласувайте. Гласуваха ли всички? Преустановете гласуването. Dafür haben 148 gestimmt. 148 гласа за, 139 против, 57 въздържали се. Приема се. Е, по за, за дневния ред за вторник. Имате ли други предложения за дневния ред? По дневния ред ли искате думата, колега? Говорим за дневния ред за вторник. Bin ich zu hören? Jetzt bin ich zu hören. Надявам се, че се чуваме, уважаеми господин председател. Да, Искам да кажа нещо с подневния ред за утре. Срокът за изменения е изтекал, но исках да поставя много важен въпрос. Утре ще говорим за най-важната личност в Европейския съюз за следващите пет години. Председателят на Европейската комисия. Най-важният пост в Европейския съюз. Предвидили сме 90 минути време за обсъждане както и на 25 февруари за нормализация на сметките на железопътните предприятия. Смятам, че председателят, съставяйки този дневен ред, не е учел важността на темата. Ако искаме да бъдем сериозни, трябва да предвидим повече време. Това е твърде важно и кратко предложение за решение това е правилник по процедура, предложение по, процедурен... по процедурата. Не мога да допусна този въпрос. За сряда Гуа за Израел и Палестина. Искате е, резолю... да бъде гласувана резолюция. Имате думата. Благодаря, господин председател. От името на нашата политическа група предлагам в сряда след обед не само да обсъдим въпроса с върховния представител а, е, госпожа Аштън за Израел и Палестина, но да и да приемем резолюция. През последните дни нещата се за... заостриха, влушиха наруших следващото ни заседание ще бъде едва след лятната вакансия. Така че трябва не само да обменим мнения с върховния представител на Европейския съюз, но и да излезем с резолюция за решаване на въпроса. Има 170 убити, Хиляди ракети се изстрелват от едната и другата страна. Много хиляди палестинци напускат северната част на ивицата Газа. Изправени сме пред заплаха от сухопътна офанзива от, от страна на Израел. Смятам, че нашия парламент трябва да вземе отношение по този толкова актуален въпрос. Председателят е, господин Гереро има думата в подкрепа. Благодаря ви. Действително смятам, че не може да чакаме до септември, за да изкажем позицията си и не можем да си позволим да чакаме до септември, за да изпратим едно ясно послание към двете страни да сложат край на насилието. Ето защо моята група е за приемане на резолюция, ако успеем да гарантираме, че тази резолюция действително ще отразява гласа на целия парламент и ако в нея ясно се заявява, че и двете страни трябва да сложат край на насилието. Трябва действително да извършим с една кратка резолюция, която да иска незабавно прекратяване на огъни от двете страни и подновяване на диалога. И също така, в която да настояваме да се зачита. Възражение срещу това предложение има ли някой? Господин Предер. Благодаря, господин председател по принцип се съгласихме да има дебат, но не и резолюция. И сега не смятам, че в един кратък текст ще може да напишеме всичко и да изпратиме един силен сигнал до два дни по нашето мнение. Yeah. Благодаря. Да, ясно. Предложението е а, е, обсъждане и резолюция. Кой е за, моля да гласува с дигане на ръка. Wer stimmt dagegen? Против. Wer enthält sich? Въздържали се? Мисля, че има ясно очертано мнозинство, за което ви благодаря. С, това е, приемаме плана ни за работа и дневния ред на, на сесията за тази седмица. А сега едноминутните изказвания. Господин Чакай е първия поискал думата. Господин Чакай, тук ли сте? Ако сте тук, заповядайте, направете своето изказване.